breakfast. We will finish at 10 at 3. Colleagues, please. I ask you. Моля за вашето внимание, заемете местата си, за да започнем своята работа. Драги колеги, Пресени много важна точка в дневния ред, която трябва да приключи до 10. Да използваме по най-добрия начин ограниченото си време. И имам съобщение във връзка с предстоящото гласуване по Фонда за паричните пазари. Получихме искания то да бъде отложено поради сложния характер на компромисите, които се договарят. След като се договорих с, с докладчика, предлагам гласуването да бъде в четвъртък в 9 часа сутринта. Благодаря. Сега преминаваме към дневния ред и точка 6 тя предвижда размяна с Джоната Хил, член на комисията да отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари. Свен, заповя. Извинявайте, господин председател. Благодаря за това, че ни дадахте малко повече пари за фондовете на, за паричните пазари. Това е нужно. Единственият проблем е, че успоредно с гласуването ще има тристранна среща по застрахователното посредничество. Не, не е възможно да не присъстваме на гласуването, тъй като има тристранна среща в този час. Yes, we are, we are working, of course. Да, разбира се, ние се опитваме да определим за друг част тристранната среща, така че всички членове на комисията да могат да участват на гласуването. Както казах, Джонатан Хил е комисар е, и по Съюза на капиталовите пазари. Това е една от ключовите инициативи на комисията Юнкер. Приветстваме тази идея. Имаме нужда и от единен пазар за капиталите и Съюза на капиталовите пазари е допълнителен аспект на плана за стратегически инвестиции, които започнахме да обсъждаме вчера. Приветствам факта, че комисаря вече е представил първият елемент на този проект е Зелената книга, заедно с два важни документа по обезпечаването и директивата за проспектите. Два важни елемента. Комисията ще работи по разработването на структурата, дневния ред на Съюза на капиталовите пазари и разчитаме на конструктивно сътрудничество с вас. Веднага ви давам думата. Благодаря ви много. Благодаря за тази възможност да представя зелената книга на Комисията по економически въпроси толкова скоро след приемането и благодарен съм на политическите групи за тяхната подкрепа. Държах обаче да дойда тук лично и да чуя вашето мнение. Винаги е най-добре е да чуеш информация от източника. Извинявайте за ограниченото време. Веднага след тази среща, веднага заминавам за САЩ където ще говорим по международно, сътрудничество, по международно сътрудничество в областта на регулацията, тема, която знам, че е много важна за нас. Както каза господин Гуалтиери, Съюза на капиталовите пазари е един от основните проекти на Комисията за изграждане на единен пазар на капиталите. Това е елемент от нашия стремеж за насърчаване на заедостта и работните места. И ако Плана от 315, 315 милиарда има за цел да насърчи инвестициите. Съюз на капиталовите пазари има за цел да насърчи инвестиции в дългосрочен план. Това е проект за всички 28 държави членки. И в някои от новите държави членки, където капиталовите пазари са най-слабо развити, полза ще е най-голяма. Аз мисля, че единия пазар за капитал ще бъде от полза за цялата европейска економика ще даде възможност да се отприщи замразения в момента капитал и той ще може да се използва в подкрепа на бизнеса, особено МСП. Искаме да премахнем пречките пред инвеститорите и възможностите за инвестиции. Искаме също така системата за насочване на тези средства да стане по-ефективна. В много части на Европа знаем, че фирмите изпитват трудности при по отношение на достъпа до капитали, които са им необходими, за да се разширят, а в други части на света обратното е вярно. Фирм, е, очевидно економиката става по-уязвима, когато кредитирането се затрудни. Видяхме това по време на кризата. Банките отстъпиха и се ограничиха в местния пазар, така че тук има и друга гледна точка, тази на стабилността. Съюза на капиталовите пазари ще даде възможност да създаде мрежа между онези, които имат нужда от финансиране и онези, които имат средства за инвестиране. Европа, разбира се, вече има развита финансова мрежа, сега обаче има нужда от по-добри връзки, за да може тази мрежа да стане по-бърза, по-добре развита и по-ефективна. Искаме да изградим Съюза на капиталовите пазари, така че инвеститорите на дребно да имат повече избор за това къде да вложат парите си и да се осигури доверие в пазара. Консултацията има за цел да събере мнение за това как да се постигне това. Както когато инвеститорите на древно инвестират пряко, така и чрез посредници. Трябва също така да видим каква роля може да играем при изграждането на доверието на потребителите. Съюза на капиталовите пазари има за цел да допълни ролите, ролята на банката, няма за цел да измести банките. Целта е да разработи европейски мнения, без, а не да имитира американските. Банковата система на Европа очевидно ще продължи да играе основна роля в економиката на Европа. Тя е много важна за местната економика и за самите капиталови пазари. Убеден съм, че много фирми ще, получават, ще продължат да получават по-голямата част от финансирането чрез банките. Други обаче биха се радвали на повече варианти. И в някои случаи е, когато банките не дават кредите, малките и средни предприятия изпитват трудности. Ето защо имат нужда от альтернативен е, достъп. Само един пример. Ако пазара на рисковите капитали в Европейски съюз беше добре развит както в САЩ, фирмите щяха да имат достъп до 90 милиарда между 2008 и 2013. Изграждането на единен пазар за капитала е дългосрочен проект, при това амбициозен. Ще трябва да работим усърдно по трудни въпроси, като инвестиционни ограничения, данъчно облагане на дълг, режими за несъстоятелност. И така, заедно с анализа на възможните решения, Зелената книга обсъжда и някои от пречките пред ефективността на пазарите. Например, корпоративните облигации са лишени от ликвидност и емитирането им в малки обеми е ограничено. Искаме да видим доколко е уместна по-добрата стандартизация чрез пазарна инициатива или регулаторна намеса. Екологични, социални и други облигации, чието постъпления се насочват към екологични или социални каузи, нарастват отчасти поради процес на стандартизация, воден от пазара. Трябва да видим какво можем да направим, за да помогнем. Трябва да видим как да облегчим инвеститорите при инвестирането им в прехвърляеми инструменти, особено когато изискванията от страната Думакин с паспорт, даден от, държавата, от местната държава, е пречка пред вътрешния пазар. Що се отнася до несъстоятелността, знаем, че има различия между скоростта, с която функционира правния процес и процеса на възстановяване. Загубите от лоши кредити в Европейския съюз са оценени на 350 милиарда през 2013 година. Е, заслужава си да положим усилия, така че фирмите да имат е, достъп е, до капитали в целия Европейски съюз, за да могат МСП да имат достъп до капитали, хората да имат възможност да инвестират в своето бъдеще и застраховане. И за да могат инвеститорите от цял свят да инвестират в Европейския съюз, защото знаят, че капиталовите пазари в Европа са солидни и безопасни. Зелената книга е началото на тримесечен период на консултация. Много искам да чуя парламентаристите, това число и националните парламент, парламенти, НПО, гражданите, както разбира се и финансовия сектор от всички 28 държави членки, защото това е проект за всички 28 държави членки, тъй като проекта ще бъде полезен за 28-те държави членки. Кажете къде са практическите пречки и ще помислим как да ги премахнем една по една. Но въпреки, че става дума за дългосрочна кампания, искам да постигнем е, напредък в началото. Ето защо започнахме две други консултации заедно с книгата. Първата по обезпечението, а втората директива за проспектите. Сега е, няколко думи е, за тези две конкретни области. С първата искаме да разработим Европейския пазар за високо качество на обезпечението, което да е прозрачно и прозрачно просто и стандартизирано. Банките ще могат да отпускат кредити на фирмите и домакинствата. Ако обезпеченията за МСП могат да се връщат безопасно на половината на нивото през 2007 година в сравнение с днешния ден, това би било еквивалентно на 20 милиарда допълнително финансиране. Няма да се върнем към миналото на е, нискокачествените ипотеки. Вратата ще бъде затворена към сложните и непрозрачни инструменти за обезпечение, които бяха фактор за кризата. Ние обаче обмисляме възможности за това как да създадем прозрачни, прости стандартизирани продукти в съответствие с препоръките на ЕЦБ и Банк of England. Също така започваме преглед на директивата за проспектите, така че фирмите, в това число МСП, да имат достъп до капитал навсякъде в Европейския съюз. Ще огледаме внимателно как да премахнем ненужните административни пречки пред фирмите, които търсят достъп до капитал, без да застрашаваме защита на инвеститорите. Консултациите ще отнема 3 месеца и е възможно да доведат до законодателни предложения. След консултациите ще се върна при вас, ще ви представя приоритетите и следващите стъпки няма да има сребърен куршум, един прост лост, който да натиснем. По-скоро ще трябва да има една продължителна кампания по време на целия мандат на тази комисия. Става дума за кампания, в която трябва всички ние да работим заедно, така че аз очаквам изказванията на депутатите от тази комисия. Не само днес, но и през следващите месеци и години. Благодаря за вниманието. Председателя, благодаря господин комисар. Веднага давам думата за обичайните 5-минутни сесии въпроси и отговори. Маркус Фебер. Благодаря, господин комисар, за това кратко представяне на Зелената книга. От името на моята политическа група трябва да заявя, че приветстваме вашата инициатива на ума ми идва един въпрос. Започваме този процес на Зелената книга. Вие казахте как ще протече този процес. Чуде се обаче дали имаме толкова време. Можем ли да чакаме толкова дълго? В рамките на парламента говори за това кога ще се появи законодателството защото виждаме, че финансовите отчети на банките се свиват поради внесените правила. Сега е време, когато имаме нужда от капитал, спешна нужда, имаме нужда от този съюз на капиталовите пазари или СКП. мисля си, че отделяме твърде много време за разговори. По отношение на секюритизацията, оставам с впечатлението, че представяте основите на нещо, на, на елемент, който ще може да бъде изкупуван от ЕЦБ. Не знам дали банките имат нужда от по-голяма секюритизация във връзка с финансовите отчети. Опитвали сме се да изкараме е, секюритизацията от е, финансовите отчети. Не е ли на лице опасността да имаме по-голяма секюритизация и от друга страна повече рисков капитал? Господин Хил, първо по отношение на законодателството имаме ли достатъчно време да чакаме? Не искам да чакаме, Осъзнавам, че трябва да се работи изключително бързо и тъй като най-важният приоритет на комисията е създаването на растеж и на работни места, аз всеки ден мисля какво мога да направя, за да спомогна за генерирането на растеж и за създаването на работни места. Що се отнася до СКП, Моя подход е следния. Не мисля, че трябва да се говори 5 години. Аз мисля, че първо трябва да се направи разумен анализ и да се идентифицират всички пречки. Аз ще работя за постигането на напредък и за изграждане на единния пазар отдолу нагоре. В областта на секюритизацията и проспектите това са само два примера. Знаем, че можем да постигнем напредък много бързо. Аз е, искам да се постигне такъв напредък и ето защо започваме консултации по същото време. Започнахме ги заедно с консултациите за Зелената книга като цяло. Разбирам, че господин Фербер е нетърпелив. Само 6 седмици изминаха обаче от началото на новата година. Доста постигнахме за това време. Надявам се, че не се съмнява, не съмнявате в а, моите намерения да работя бързо. Няма да чакам 5 години. По отношение на законодателството или отсъствието на законодателство, мисля, че Ясно ще стане къде трябва да се предвиди законодателство. Ако не трябва да има законодателство, ще следваме пазарния подход в областта на на частния пласмент. Видяхте какво се случи. Знам, че законодателството отнема като цяло много време, така че искам да се работи бързо. По отношение на секюритизацията, всички имат категорична позиция. Някои искат да сме по-категорични, други искат да сме по-предпазливи. Ще продължим с дебата. Ако успеем да задвижим това начинание, ще дадем възможност на банките, не само на ЕЦБ, да освободят своите финансови отчети и съответно да дават повече кредити на е, бизнеса, на компаниите, тъй като има нужда от такъв кредит. За SND Нина Гео. Благодаря, господин комисар. Приветствам това, че вие сте наясно от нуждата да се създаде СКП. Създадохте, т.е. споменахте доста а, аспекти на тази инициатива. Предложението на комисията слага основите на един по-цялостен подход към обезпечението, но вие не казахте нищо конкретно по отношение на това как мислите да насърчите по-голяма ликвидност на вторичните пазари, за да улесните както застраховането, така и инвестициите. Споменахте, че трябва да има ам, някакъв проект за всички 28 страни членки, но как смятате, че това може да доведе до а, явни разлики в МСП в Португалия, в Гърция и в другите страни? Те имат нужда от съвсем различни неща. За нас е изключително важно да променим нагласата на хората, защото а, те мислят така. Ако имат нужда от пари, отиват в банката. И още нещо. За нашето голямо предизвикателство да а, намерим интереса си във всичко това. Знаете, че аз съм била докладчик по а, досията, свързани с това. Как смятате, че можем да разблокираме процеса на вземане на решение, който много често се влияе от интересите на бизнеса? И как можем да ускорим процеса, така че да постигнем това, което господин Вебер нарече бързо ам, реализиране на решение? Комисарят. Абсолютно съм съгласен с а, това, което казвате по същество. Малките и средни предприятия в цяла Европа действително имат различни нужди в различните страни. Как можем да им помогнем? Ето какъв смятам, че е отговора. И има ред различни мерки, които можем да приложим. Ако успеем, в комбинацията наистина ще помогнат. Например, до някъде става въпрос за а, това как потенциалните инвеститори могат да имат достъп до информация за малки и средни предприятия, в които могат да инвестират и то информация, която те да разбират. Защото когато информацията е много различна като формат и като тип, един инвеститор във Франция не е в състояние да разбере. Той не може да осмисли дали има полза от неговите потенциални инвестиции. Да речем, ако става дума за високотехнологично предприятие в Балтийска, при Балтийска държава. Тоест, информацията трябва да бъде разбираема, така че хората да могат да разберат рисковете. Става въпроси за културни разлики, естествено. Не е възможно а, а, група хора просто да се променят за една вечер и, както нямат предприемачески дух, да се здобият с такъв. Така че това също е нещо, по което трябва да помислим. Като цяло обаче искам да кажа, че аз съм изключително впечатлен от разговори, които проведох с организации и малки и средни предприятия, както и с представители на страни членки. Искам да кажа, че тези с най-слабо развити капиталови пазари и най-малко разработени а, среди са най-ентусиазирани от евентуалните ползи на Съюза на капиталовите пазари. Ето за това искам да подчертая, че това е проект, който ще бъде от полза за всички 28 страни членки. Колкото до въпроса за обезпечението, а, той е съвсем разбираем и логичен. Ето за това провеждаме консултации. Необходимо е да а, имаме доста рационален подход, за да можем да създадем адекватна рамка. Ако това се случи, тогава вече ще стигнем до законодателство. Колкото до интересите на бизнеса, как можем да ги преодолеем? Ами те идват в ред а, формати. Някои от тях са финансови, търговски. Има и други интереси, които се намесват, като например националните. За мен това, което трябва да направим, и аз ще положа максимални усилия, е да идентифицираме проблема, да помислим за решение и да направим това, което според нас е правилно, за да се преодолеят тези проблеми. Само така можем да преодолеем пречките, като слушаме хората, които имат съответните интереси, но се опитваме също така и да си вършим работата. Трябва да не забравяме, че от нас се иска да направим това, което е най-добро за Европейския съюз. Председателя, благодаря за ЕКАРЕ, господин Сандер Унс. Добре дошъл, господин Хил. Има много планове в Зелената книга за Съюза на капиталовите пазари. Ние подкрепяме тази книга. Проблема за достъп до финансиране е много сериозен проблем Съгласни сме, че много от проблемите пред капиталовите пазари имат са технически характер. Ето защо се радвам, че за вас приоритетни области са директивата за проспектите, но и директивата за прозрачността. Трябва да се премахне и бюрокрацията. Моите въпроси. Въпроса за малките и средни предприятия възниква въпросът как да стигнат парите до МСП, но също така как да помогнем не само на новаторските МСП, които искат да излязат на международния пазар, но също така и на по-традиционните МСП, които са гръбнака на нашите економики. Вторият въпрос. Смятате ли да проявите активен интерес, така че основните части от, законодат, основните части от законодателство за капиталовите пазари, като директивата за пазара на, кап... на финансови инструменти, да спомогнат за развитието на капиталовите пазари. Благодаря за тези въпроси, благодаря за подкрепата. Благодаря ви за това, че ми напомнихте, че от мен се очаква да бъда водопроводчика на Съюза на капиталовите пазара. Жена ми беше ужасно очудена, когато чу това, знаеки моята несръчност. Що се отнася до МСП? Аз мисля, че вие изложихте те предизвикателствата пределно ясно. Има фирми, които са на различен етап, на развитие от нови фирми до разрастващи се. И искаме да направим така, че те да разполагат с нужното финансиране тогава, когато то им е необходимо. Твърде често чуваме, че добри фирми се развиват, искат да продължат да се разрастват и не могат да получат финансиране нито от банките, нито от капиталовите пазари, затова отиват в САЩ за рисков капитал и установяват се в САЩ и работните места и данъците, които биха могли да осигурят в Европа, остават в САЩ. Ето защо ние трябва да осигурим различни видове финансиране на различни етапи. Има инвеститори, които ще осигуряват рисково финансиране, други финансиране за дялово участие. Е, при на... обемът на нашите пазари е една пета от този в така че има потенциал за развитие. Що се отнася до съществуващото законодателство и как да направим така, че законодателството като цяло да помага на растежа. Аз мисля, че всички ние а, сме в дълг на това. Според мен постиженията през последните пет години а, борбата с кризата, постигането, създаването на различна инфраструктура са забележително постижение. Само, че бяха приети множество закони за кратък период от време. И сега е разумно да се отегли малко назад и да видим кое работи, кое не. Имайки предвид, че основният проблем сега са липсата на работни места и растеж, е, и, и тъй като това е основният риск за стабилността, трябва да видим дали сме постигнали нужния баланс. Така както го направи господин Барне точно преди да напусне за състоятелност 2, можем малко да поразхлабим изискванията, така че да стимулираме растежа. Това ще бъде и моя подход. Председателя. Силви Голар от името на либералите. Благодаря, господин комисар. Благодаря за това, че сте тук. Благодаря за работата, която вършите. Нашата група приветства тази инициатива. Три въпроса. Първо, вие говорихте за графика и календара, които трябва да бъдат ускорени има едно противоречие между общото оправдание, общия аргумент, растеж и работни места и, календа, и календара. Имаме нужда, това да става, има нужда от бързи действия. Плана за действие за финансови услуги е от 1999 година. Чакаме 20 години, за да стигне вашата работа до успешен край. Второ, според мен във вашия проект има едно S повече. За какво става дума? За капиталови пазари или за е, единен пазар на капиталите? За единствено число или за множествено число става дума? Мисля, че а, малко сме допуснали да се изолират капиталовите пазари. Какво предлагате? за да се преодолеят проблемите. Говори се за вас е, като за е, водопроводчик. Рядко съм виждала водопроводчик, е, който да предлага съюз. Обикновено те се занимават с тръбите. Смятате ли, че ЕСМА трябва да играе роля? Виждаме ясно паралела в Банковия съюз – особено в е, е, еврозоната, постигнахме сериозен напредък. Вашият е, доклад говори много ясно за културния аспект. Бихте ли каза няколко думи? В еврозоната искахме да направим нещо, което е прекрасно на книга. Много е рационално еврото. Само, че когато се създаде един на валута с е, хора, които имат различна представа за економиката и Централната банка, възникват проблемите. Е, хората като че ли не винаги имат навик да мислят за пазара като за е, крайна като за крайна цел. Смятате ли, че... Бихте ли казали нещо повече за културния аспект? Първо, по последния ви въпрос. Е, разбирам въпроса е ви за културните различия и не проявявам наивност. Не смятам, че просто един набор от законодателни предложения или други стъпки ще накара милиони хора да се държат по-различно и да променят форми на поведение, които са изграждани в течение на стотици години. Просто искам да кажа, че ако погледнете европейските капиталови пазари, те нарастват, тъй като е на лице определен апетит и мисля, че трябва да използваме набраната скорост и да идентифицираме онези елементи, които пречат на по-бързото развитие тук. По отношение на скоростта, аз мисля, че трябва да се върнем още по-назад. Договора от Рим зададе амбицията да има единен пазар за капитала. Значи не само към 99-та година трябва да гледаме. Половин век измина. Мога да направя няколко заключения. Първо, не трябва да шикалкавя относно онова, което може да се постигне. На второ място, в политиката, когато се появи определена възможност, изведите са благосклонни, тази възможност трябва да се използва. И мисля, че ние имаме възможност да постигнем напредък и да изградим единен пазар без допълнително ЕС за капитала. Така че по отношение на казаното за скоростта и амбицията, аз съм съгласен с вас. Всички знаем колко е важно да се действа бързо. Ще продължаваме да крачим напред. Опитах се да раздробя цялото начинание на отделни елементи, защото по този начин може да се покаже на хората какво искаме да постигнем и по този начин да се премахнат пречките. По отношение на ЕЛЦКП, дали ЕЛЦКП трябва да участва, има въпрос, свързан с надзора в зелената книга – трябва ли да има по-добра конвергенция между различните органи? Мисля, че тези въпроси трябва да бъдат разгледани. За момента не мога да кажа, че са на лице предпоставки да се прави тотална промяна на институционалната рамка, която създадохме неотдавна. Но в Зелената книга този въпрос присъства и мисля, че ние трябва да действаме възоснова на е, информацията и възоснова на това, което се случва. Фабио Демази. Uh, Маркус Фербер и Силви Голар малко ви пришпориха по отношение на Съюза на капиталовите пазари. Аз пък бих казал не бързайте. Предполагам, че жена ви би се съгласила. Тя има опит с водопроводчиците в къщи. Два коментара с общ характер по отношение на СКП. Първо, мисля, че проблемите, на които ставаме свидетели в Европа, не са свързани с ликвидността. Има достатъчно ликвидни средства в финансовата система, но не се отпускат кредити. Един банкер винаги ще ви каже, че кредите се отпускат тогава, когато има търсене на кредите. И аз мисля, че ние трябва да се обърнем към търсенето. Един европейски министр на финансите каза, че няма проблем с ликвидност, има проблем с търсенето на инвестиции. И, между другото, фамилията на този финансов министр не беше Варуфакис, а беше Шойбле и аз съм съгласен с него. На следващо място, не трябва да изпадаме в положение да сравняваме САЩ и Европа. Това са много различни региони. Европа е много по-раздробена, тя разчита на традиционните кредити, фирмите разчитат на такива традиционни кредити от банките и това не може да бъде пренебрегнато. На трето място, има някои елементи от вашата инициатива, с които съм съгласен, например преразглеждането на директивата за проспектите и преразглеждането на пазарите за частно предлагане на ценни книжа. Ние смятаме, че институционалните инвеститори могат да играят роля в реалната економика, защото техните дългосрочни задължения трябва да са такива, че да не се стига до контрацикличност. Не виждам обаче как така наречения тренчинг ще помогне в вашата работа. Ще станем свидетели на конфликт на интереси, ще станем свидетели на поемане на, на, на морален риск. И накрая още един въпрос. Информацията, която получаваме от заинтересованите страни, от малките и средните предприятия е следната. Много от тях смятат, че секюритизацията ще бъде твърде сложна за тях, няма да проработи, няма да се е, привлекат субсидии. Какво смятате вие по този въпрос? Комисар Хил. Справо казвате, има две страни е тук търсене и предлагане. Аз работя основно върху предлагането. И аз мисля, че трябва да се обърне внимание и на двете страни на монетата. И аз работя в тази връзка. Съгласен съм с вас в голяма степен, че не би следвало да се опитваме да внасяме конкретен модел, в този случай американския модел. Справо подчертахте, че имаме различни култури, различна история, различни закони, различни инструменти. Напълно съм съгласен. Ако видим, че има примери, които си заслужава да бъдат проучени, добре е да направим нещо подобно. Примерите, които използвах до сега, са свързани с размера на нашите пазари. И целта на тези примери е просто да иллюстрират а, евентуалните ползи, които биха могли да се генерират. Аз съм съгласен обаче с казаното, че имаме е, силни и стабилни традиции в областта на банковите системи. Аз не се опитвам да подменя тези дългосрочни, е, дългогодишни традиции по-скоро. Аз просто се опитвам да ги допълня. В е, части от Европейския съюз, където това начинание би проработило, би било добре да се използва такава стратегия. В други е, части, където хората разчитат на традиционните банки, е, нека да продължат да го правят. Мисля си, че в някои части може да има альтернативни форми на действие. Приветствам и онова, което казахте по отношение на секюритизацията. До тогава, до когато тя е прозрачна и проста, тя ще заслужава нашето внимание. А какво точно трябва да се направи, следва да се обмисли. Това ще направим и в хода на консултациите. И ще разгледаме и техническата информация, която ни дават, която ни дават ЕЦБ, Банка в Ингланд и така нататък. Мисля, че трябва да подходим целесъобразно и да създадем рамка, която да успокои хора като вас, които се притесняват. От друга страна, от... обаче банките трябва да могат да използват секюритизацията. По този начин те ще могат по-лесно да отпускат кредити в рамките на своите екосистеми към малките и средните и предприятия. Благодаря за зелените Свен Гиголд. Към... Добре дошъл, господин комисар. Изключително много ме заинтересува това, което казахте за вашите способности като майстор. Когато ви видяхме предишния път, казахте, че обичате да се занимавате с градинарство. Сега явно използвате уменията си там, но в същото време имате проблем като водопроводчик. Интересно как работите като градинар тогава? Аз имам подобен проблем като вас. Но по същество, колкото до Съюза на капиталовите пазари, като цяло ние приветстваме тази инициатива. Смятаме, че тя ще бъде изключително полезна. Приветстваме и много от идеите, които виждаме в Зелената книга. Искаме да ви окоръжим да се концентрирате върху продуктите на дребно. Има много възражения в този аспект, ясно защо защото а, простите и прозрачни финансови продукти ще доведат до по-голяма конкуренция. Това ще е само от полза за потребителите. И именно затова ние искаме да ви окоръжим и да застанем зад вас в това отношение. Има обаче нещо жалко. На ниво принципи, Зелената книга би могла да бъде малко по-ясна, там където става дума за ам, съгласуване на пазара на, капитал, на капиталовите пазари с европейските ценности. Тоест, когато говорим за дългосрочните мерки, свързани с устойчивост, ние не трябва да разчитаме изключително на специализирани продукти, като например зелените облигации. Трябва да погледнем по-общо на въпроса – като цяло, капиталовите пазари трябва да служат на европейските ценности, а не на това да са от полза, краткосрочна полза за акционерите. Тоест, нека да приемаме инициативата да разглеждаме като нещо цяло, а не като съвкупност от отделни продукти. И един последен въпрос, свързан с банките. Съгласен съм, че предприятията имат нужда от по-различни разнообразни източници на финансиране – но както видяхме с регулаторните нарушения, в някои части на Европейския съюз малките банки работят добре, но пък имат по-големи затруднения. Тоест, паралелно с СКП би било добре да се разработи инициатива, която да подкрепи малките банки и да а, улекоти тяхното бреме. Това няма да противоречи, разбира се, на Съюза на капиталовите пазари. Well, uh, thank you for that. Благодаря, че ме приветствахте. Разликата между градинарството и а, водопроводната работа е, че градинарството е доста по-ясно и просто. Там просто купаеш, По-трудно можеш да сбъркаш. Докато ако объркаш тръбите, вече става по-сложно. Простите продукти на дребно, а, по този въпрос съм абсолютно съгласен с вас. Смятам, че е изключително важно да не забравяме едно нещо. Това е инвеститора на дребно. И още нещо, което трябва да не забравяме, то не е до там свързано с капиталовите пазари, но аз се опитвам да го използвам докато работя и искам да чуя какво мислите и вие по въпроса. Когато говорим за финансови услуги на дребно, Смятам, че трябва да се опитаме да мислим за тях от гледната точка на това да постигнем по-добри цени за потребителите. Тоест да ги гледаме под лупа, а не отгоре-отгоре. Тоест, това е посока, в която аз бих се придвижил. Колкото до въпроса ви, свързан с дългосрочната устойчивост, съгласен съм с вас. Това е един от начините, по които капиталовите пазари могат да помогнат. Ако, например, сте в състояние да получите дългосрочни инвестиции от компании като пенсионни фондове и други от този тип, и те се използват за инфраструктурни проекти, това било чудесно. Това ще е един добър пример за тази устойчивост, която вие споменахте. Действително има някои доста по-специфични продукти, като например зелените облигации, и те си струва да се помислят. За някои държавите биха могли да бъдат доста подходящи и те се използват често. За доста компании също така те са логичен вариант в някои отношения. Колкото до малките банки, които имат нужда от подкрепа, мисля, че определени страни членки действително мислят по въпроса, който вие поставихте. Аз ще се радвам да поговорим повече по темата и да обсъдим банковия аспект. Не знам дали можем да направим нещо, което е директно свързано с Съюза на капиталовите пазари, но ако вие мислите така, ще се радвам да го обсъдим. Моят подход е следния. Винаги се опитвам да търся начини да насърчим растежа, като намалим рисковете. И освен това, естествено, няма как едни същи мерки да работят за всички. Трябва системите да а, бъдат разнородни. Председателя, благодаря за Марго Паркър за Европа на пряката демокрация и свободата. А, Добро утро, Лорд Хил. Няма нужда да ви напомням, че господин Юнкер е прекеви началник. Ако, както казвате, няма нищо особено в Обединеното кралство, при какви обстоятелства смятате, че един британски министър-председател може да изрази подобно мнение? И по-нататък, имайки предвид, че вашия ресор е финансовата стабилност, разбираемо е, че миналата седмица сте въздъхнали с облегчение, когато беше постигнат компромис за спасителната програма за Гърция. Бих се радвала да чуя какво мислите. По първия ви въпрос Никога не бих казал, че Великобритания не е нищо особено. Онова, което казах за Съюза на капиталовите пазари, и това е нещо, в което вярвам, е, че първо този съюз е за всички 28 държави членки. Второ, когато ми казват това проект за лондонското Сити ли е, Моят отговор е, че ако има добре функциониращ единен пазар, който е отворен, е, пазар, в който фирмите са солидни, осигуряват добри услуги и са конкурентоспособни, възможностите ще се увеличат, независимо от това къде се намират. Що се отнася до по-широкият ви въпрос за ситуацията в Гърция, Смятам, е, и това е краткия ми коментар, очевидно няма съмнение, че членовете на Еврогрупата и Гърция са твърдо решени да намерят начин да примирят различните предизвикателства и да излязат с едно решение, което да е в съзвучие с поетите ангажименти и което да позволи Гърция да остане в еврозоната. Гърция има силно желание Гърция да остане в еврозоната и, Европейската и еврозоната иска Гърция да остане в еврозоната. Барбара Капел. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, което казахте по Съюза на капиталовите пазари. Казахте, че вече 50 години се обсъжда този въпрос от римските договори и мисля, че темата е изключително важна днес, особено с оглед на кризата. Темата е много важна, защото в Европа липсват инвестиции и то от порядъка на стотици милиарди. Говорихте за дългосрочни инвестиции, за институционални инвеститори. Това е изключително важно. По отношение на зелената книга говорихте за 12 е, трилиона, които ще бъдат налични за пенсионните фондове и така нататък. Имаме и плана на Юнкер 315 милиарда. Този план, наречен FC, може да бъде обаче само в краткосрочен и средносрочен план. Не може да бъде в дългосрочен план. Въпросът ми е следния. Във вашия план вие говорихте за цел за създаване на е, дългосрочни фондове за инвестиране. Какви стимули ще създадете, за да може институционалните инвеститори, например е, пенсионните фондове, застрахователите да инвестират е, средства в европейски инфраструктурни проекти? На второ място, как ще работите за създаването на такива възможности за дългосрочни инвестиции в Европа, които да доведат пък до инвестиции в инфраструктура, в растеж и работни места. Комисаря, по въпроса за това как да се окоръжат дългосрочните инвестиции, този въпрос е в центъра и на стратегията за СКП. Предприехме стъпки неотдавна. В края на миналата година започнахме работата по дългосрочни фондове за инвестиране или фондове за дългосрочни инвестиции. Е, ще направим всичко необходимо, за да доведем до край това начинание. Ако Съюза на капиталовите пазари проработи както трябва, то дългосрочните инвестиции от страна на различни пенсионни и е, застрахователни дружества е, също ще се появят. Ако задвижим цялата тази система, ще създадем е, повече възможности точно за онези дългосрочни инвестиции, за които говорите вие. Съгласен съм, че плана на Юнкер е на стоеност 315 милиарда представлява само първа стъпка. Това е една мярка в краткосрочен и средносрочен план. Като допълнение идва и Съюза на капиталовите пазари, който е просто насочен към дългосрочния характер на нещата. Благодаря, казва председателя, благодаря на комисаря. Ще трябва да приключим размяната на мнения, тъй като комисаря ще трябва да поеме към САЩ. Извинявам се на тези колеги, които не можаха да се изкажат. Благодаря на комисаря Хил за това представяне, за тази размяна на мнения, което беше полезно. Ще продължим да говорим по това досие за Съюза на капиталовите пазари. Много ви благодаря. Please may I ask the press to... Искам да помоля представителите на пресата да напуснат. Трябва да продължим нашето заседание. Thank you. Please, can I ask you to take seat? Колеги, моля да заемете местата си. Colleagues, please, we have to start. Колеги, трябва да започваме. Ако обичате, заемете местата си или напуснете залата. I welcome. Приветствам председателя на Еврогрупата Ерон Дейзелбум, за да а, проведем нашия економически диалог. Както знаете, економическият диалог с Еврогрупата е един изключително важен инструмент, който ни позволява да провеждаме дебати в рамките на Европейския парламент. Това е ключов момент от ролята на Еврогрупата в рамките на Европейското економическо управление, както и а, аспект на демократната подотчетност. Еврогрупата е една доста странна институция. Те имат неофициална роля в договорите, т.е. нямат законодателни функции. И все пак са жизненно важни за управлението на еврозоната. Те имат съответно техните си задачи и след като се изгради рамката на механизма за стабилност, което е много важен инструмент за управлението на економическия и паричен съюз, идва тяхната роля, ролята на еврогрупата, която а, вече е дори по-важна и отпреди. Тоест, а, ние трябва да се стараем те да а, бъдат държани под отговорност за пред гражданите. Благодарим на господин Бун за това, че а, той се ангажира с това да поддържа редовно диалога с Европейския парламент. Както знаете, в дневния ред за економическият диалог и имаме общ преглед на економическата ситуация в еврозоната. В момента сме в важна фаза от европейския семестър. Провеждат се и стратегически дискусии за това, което ще последва след програмата за помощ за Гърция – така че трябва да чуем какво ще каже господин Дейзоблум по тази тема. Как вървят там разговорите, как върви оценката на това, което е свършила Гърция и това, което те предадоха вчера. Благодаря ви, господин бум, за това, че сте тук. Давам ви думата веднага. Господин Дейзелбум, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, радвам се, че отново съм сред вас в комисията ЕКОН. Преди да стане дума за Гърция, искам да кажа няколко по-общи думи. Защото Гърция не е единственото нещо на нашия дневен ред. От 1 януари, както знаете, Литва вече е член на еврозоната. Това е постижение за тях, което те си заслужиха, защото минаха блестящо през процеса въпреки кризата, се справиха да се приспособят. Минаването към еврото за момента върви добре и се радва на обществена подкрепа. Колкото до економическата ситуация за еврозоната, миналата седмица имаше дискусии по темата. Имаме известен оптимизъм. Смятаме, че ще достигнем 0,3%, което е повишение на фона на 0,2%. Има увеличено търсене заради намалените цени на петрола. Което е добра новина, защото е, явно политиките ни работят. Трябва обаче да останем реалисти. Паричните политики не са единственото нещо, на което можем да разчитаме за устойчив растеж, такъв е случай с цените на петрола. За устойчив растеж все още е необходимо да работим по структурни реформи, за да можем да подобрим ефективността на своите държави. Трябват ни също така и продуктивни производствени инвестиции, за да а, бъдат економиките ни по-стабилни. Трябва ни инвестиция. Тя е а, необходимо условие за растежа. Еврогрупата следи отблизо а, областите, в които това е много чувствителна тема. Растежа е една от най-важните теми за нас. Важно е дали ликвидността на ЕЦБ ще се използва правилно. Трябват ни също така и по-ефективни трудови пазари, за да могат хората по-лесно да си намират работа. Пазара на услуги също трябва да се а, преразгледа, за да се увеличи конкурентна способността. Инвестиционният климат също може да бъде подобрен. Трябва да се постараем да а, изместим данъчната тежест от, а, труд, от трудовия пазар в доста страни. В светлината на препоръките за две, от 2014 Еврогрупата реши, че има няколко основни принципа, свързани с трудовия пазар – особено в определени региони. Ще обърна внимание на тези препоръки тази година. Ще имаме тясно сътрудничество и ще се опитаме да осъществим напредък там, където можем. Колкото за инвестициите, в Екофин се работи усилио по въпроса. Става дума за инвестиционния план. Това е изключително важна мярка за еврозоната. Трябва да се подкрепят економически перспективните проекти, за да можем да имаме някаква полза от тях. Трябва да засилим инвестиционния климат. Не става дума само за публичните инструменти, а и за засилване и завършване на вътрешните местни пазари. Трябва да продължим да работим в посока съюз на капиталовите пазари, цифровият дневен ред. Всичко това ще ни отвори нови възможности. Колкото до фискалните политики, там имаме голям прогрес. Както знаете, дефицитите спадат в еврозоната. Вече са 2,6% от БВП като цяло за 2014 и най-вероятно ще продължат да спадат според прогнозите до 2,4% средна стоеност, тази година. Това все още е твърде високо ниво Трябват ни буфери за бъдеще, за да можем да се справяме с економически проблеми и с нови кризи, но все пак имаме прогрес. Вече за втора поредна година Еврогрупата а, разглежда плановете за, проектни, за бюджетни проекти. Забелязваме, че в доста а, страни членки, в някои страни членки, Ам, и има колебания по отношение на съобразяването с пакта за стабилност и растеж. Трябва да се поеме по солиден ангажимент и за това ще говорим а, през март месец в рамките на Еврогрупата. Разбира се, ако комисията успее да излезе с позиция на време. Сега да поговорим за а, страните, които са в програма за съдействие. В Ирландия и Португалия 2014 година тази програма за съдействие и помощ приключи. Развиха се положително събитията. Прогнозите също са добри. Заетостта доста се подобри миналата година. Очакваме тя да продължи да а, нараства. В Португалия Економическите условия също се подобряват. Пруденциалните финансови политики а, продължават да се прилагат. По-добра е конкурентоспособността. Външното търсене също се увеличава. Като цяло и португалската економика се възстановява и заетостта също се увеличава. Кипър напредва добре, особено в фискално отношение – техния финансов сектор се стабилизира и би трябвало економиката им да се върне към растеж през 2015 година. В тази връзка наскоро се прие един закон, който не е особено сполучлив. В този момента е замразен. Надявам се, че а, това няма да попречи на развитието на програмата. Да поговорим сега и за Гърция. Миналия четвъртък гръцките власти официално поискаха удължаване на срока по настоящата програма. Тя в момента има едно официално много дълго непроизносимо име. Молбата беше да се удължи срока за облигациите по механизма за стабилност – които са буфер за евентуално рефинансиране на гръцките банки. Еврогрупата миналия петък се съгласи, че е необходимо да се даде повече време на Гърция да а, направи това, което се иска от тях. Гръцките власти поискаха а, ред неща от европейските си партньори, включително и да се въздържат от специфични мерки, които ще имат негативно отражение върху възстановяването на економиката и нейната стабилност. Става дума и за недвусмислен ангажимент за спазване на задълженията, както и ангажимент да се поддържа финансов излишък и да се а, гарантира стабилност на бюджета комисията, ЕЦБ и Международния валутен фонд ще позволят гъвкавост на мерките, но само до толкова, доколкото а, целите останат същите. Гръцкото правителство се ангажира да продължи сериозните структурни реформи, за да може да се преследва растеж, и по-голяма социална справедливост. Гърция представи списък от реформи вчера. Някои вестници написаха, че те не са го направили, но те го направиха, въпреки че леко закъсняха. Комисията и ЕЦБ тази сутрин вече работят по оценката на този списък. Те ще се произнесат за това дали предложените реформи ще са достатъчни, за да се приключи етапа на оценка. На базата на срещата от петък, Еврогрупата продължава процедурите, свързани с програмата на Гърция. от гръцките власти се очаква да предоставят подробности за реформите, предложени вчера до края на април най-късно. Одобрение и приключване на този процес ще е единственото, което ще позволи да се продължи нататък с печалбите от 2014 Облигациите като буфер ще бъдат на разположение, но те ще могат да се използват само по искане и ако това бъде одобрено. Надявам се, че не също ще има известен напредък. Необходимо е да се възстанови доверието между всички заинтересувани страни, за да може възстановяването на Гърция да продължи. Изключително важно е да а, запазим стабилността и да продължим сътрудничеството си с Гърция. Смятам, че а, преговорите от петък ще помогнат за всичко това. За момента това е което мога да кажа. Благодаря на председателя на Еврогрупата. Започваме с въпросите, координатора на НДП. Благодаря. Благодаря ви, господин Дейзаблум, за свършната работа през последните седмици. Вие проявихте голяма предпазливост, което според мен е хубаво. И слушах внимателно това, което казахте, а именно, че Гръцкото правителство е изпратило списъка без забавене. Вчера имаше интервю с финансовия министр по CNN, където той каза, че забавянето не се дължи на Гърция, а на еврогрупата, която е поискала повече време. Кой кой е отговорен за закъснението? Вие, Еврогрупата или Гърция? Вие говорихте и за възстановяване на доверието и аз съм с впечатлението, че през последните седмици, откакто гръцкото правителство вле, стъпи в длъжност, доверието като че ли е поставено на изпитание. Смятате ли, че е възможно да се създаде в краткосрочен план – ново доверие. И след това, разбира се, възниква въпроса за това, доколко сериозно се отнася гръцкото правителство към реформите. В тази област имаме богат опит, разговаряли сме подробно, но доколко сериозно се отнася гръцкото правителство към отговорностите си? Благодаря за въпроса. Нямаше забавене, така че не мога да кажа кой носи отговорност за нещо, което не се е случило. От гръцкото правителство беше поискано да представи първи списък за намеренията и то е, постъпи в моята почтенска котия в 11.15 минути и не знам Еврогрупата да е поискала повече време. Всичко е по график. Дано така останат е, нещата. Попитахте за доверието. През първите няколко седмици е, след изборите, че преди това Доверието между някои страни беше поставено на изпитание и на среща в петък аз поставих въпроса за доверието. Що се отнася за сериозно, сериозното отношение на гръцкото правителство към реформите? Сериозни са. И те искат промени обаче в споразумение, тъй като има разлика между тях и предишното правителство. Трябва да видим дали ще постигнат целите за фискална стабилност, економическо възстановяване, стабилност на финансовия сектор. Но винаги е имало гъвкавост в рамките на програмата, винаги сме разговаряли с правителствата, преговаряли сме за да се променят някои, някои мерки, част от времевия хоризонт, но е необходимо да има добро сътрудничество. Не можем да кажем, е, половината програма вече е изпълнена, от тук нататък ще променяме нещата, трябва всичко да се извършва въз основата на сътрудничество или поне докато искат финансиране от, евро, от еврогрупата. Списъкът не е ново споразумение, а, там са записани реформите, които искат да извършат, реформите, които искат да променят и реформите, които искали да променят. SND координатор Елиза Ферейра. Елиза Ферера, координаторът на социалистите. Благодаря ви, че сте тук. Имам два въпроса. Първият е свързан с вашите отговори. Когато разговаряхте с економическата комисия, ние ви попитахме отговорна ли е тройката на председателя на Еврогрупата? Вие казахте, че като председател на Еврогрупата нямате достатъчен секретарият или служители, за да водите преговори, да следите детайлите и за това вярвате на оценката на Европейската комисия. Миналата седмица на съдание на Еврогрупата разбираме, че комисията е, чрез, е, председа, чрез комисаря Московиси е представила предложение за гръцката програма, която министърът на финансите на Гърция е казал, че ще приеме. След това обаче то е било свалено и е било представено ново предложение. И имаше е, някои проблеми. Какво се случи? Действителност, кой отговаря за управлението на дневния ред, какво се случва, с вашето, какво случи с вашето доверие към Европейската комисия? Втория ми въпрос е следният. В момента се водят преговори и трябва да стабилизираме климата, в които се водят тези преговори. Споделяте ли казаното от Марио Драги, който каза, че еврозоната ще бъде запазена, каквото и да, е, да изисква това. И думите на, е, на господин Юнкер, че Гърция няма да напусне еврозоната, това все още ли е в е, сила и в какъв дух се водят разговорите за структурните реформи? Благодаря. Аз вече съм казвал, че работата на институциите има консултативна функция по отношение на Еврогрупата. Секретариатът ми е малък и той не може да свърши това, което върши ТЦБ, Европейската комисия. В крайна сметка решението е политическо. Така че винаги, когато някой каже виновна е тройката, аз казвам, че виновна е еврогрупата, защото там се взимат решенията. Вие споменахте документ представен от комисията разговорите между Гърция и Еврогрупата. Проведахме няколко срещи които бяха необходими, за да се намери решение, подкрепено от гръцкото правителство и другите 18 министри. Имахме нужда от време. През последните няколко седмици гръцкото правителство трябваше да осъзнае какво означава всичко за Гърция от финансова и политическа гледна точка в Еврогрупата трябваше да обсъдим кое можем и не можем да променим в сегашните споразумения. Резултатът е положителен. И сега няма да обсъждам повече този процес. Имаше конфронтация, политическа конфронтация и конфронтация по съществото на програмата. Съгласен съм с Марио Драги и Жан-Клод Юнкер, че Въпросът за излизане на Гърция не е на дневен ред. Не го обсъждаме. Моята цел е да запазим еврозоната едина, е, която е достатъчно устойчива. Понякога това не е лесно, ще се натъкнем на много проблеми, но ще останем заедно. Това е моята позиция и това е моят ангажимент. Благодаря. Сам Потерхо за ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. По същата тема, господин Дейсалон. След победата на Сириза се появиха слухове, че сте готови да разгледате възможността за излизане на Гърция от еврозоната. Освен това имаше и други слухове, свързани с позицията на ЕЦБ каза се, освен това, че някои държави членки се подготвят за евентуално излизане на Гърция от еврозоната. С оглед на последното развитие на нещата, едва ли Гърция ще напусне еврозоната, но нови неща се случват всяка седмица. Не знаем доколко е стабилно гръцкото правителство. Ето защо не можем да изключим напълно възможността за напускане на Гърция. Ето защо трябва да кажа, че има въпроси, които се повдигат във връзка с правната сигурност относно това как една държава може да напусне еврозоната без да напуска Европейския съюз. Въпросът ми е следния. Каква политическа, правна или економическа рамка ще обсъдите в рамките на еврогрупата, за да се минимизират домино ефектите в случай, че една страна напусне еврозоната. Най-опасното за еврогрупата и за Европейския съюз е да не се проведе дебат по тази тема. Благодаря. Каза председател, както знаете, такава възможност не се предвижда в договорите, но ще дам думата на председателя на Еврогрупата. Отличен отговор, господин председател. Казахте, че няколко държави членки са се подготвили за нещо подобно. Аз е, чух само за една страна, където правителството е имало среща посветена на темата и това е било британското правителство. Това поне прочетох в медиите. Както знаете, британците поне за сега не са членове на еврогрупата. Този въпрос не се обсъжда. Имаме политическата решимост да запазим еврозоната в нейната цялост. И трябва да ви кажа, че ако политиците не са решени по същия начин, както ние сме решени на нещо подобно, се създава е, отрицателен имидж за всички нас. Става дума за доверие, естествено. Мисля, че има условия за подобряване на доверието. В последните няколко седмици укрепихме економически и паричния съюз, укрепихме цялостната рамка на нашата работа. Не смятам, че е полезно постоянно да се връщаме към въпроса за това дали една страна може да напусне еврозоната или не. Твърде много политически капитал сме вложили, и не само политически, за укрепване на нашия съюз и мисля, че трябва да продължим по същия начин. Редица държави са економически уязвими. Решението за тези страни обаче не е да напуснат еврозоната и защитата, която еврозоната им дава. Решението за тези страни е те да седнат на една маса заедно със своите партньори и да се опитат да намерят решение на проблемите, на, на слабите места. Много работа предстои, но сме готови да извършим тази работа. Имате една минута, господин Терхо. Нека тогава да преформулирам своя въпрос. Имаше едно правителство, което преди изборите обеща да промени своята политика. Сега обаче това правителство отстъпва от направените обещания. Какво ще стане, ако се появи правителство, което не е готово да изпълни обещанията. Какво ще направим ние тогава? Господин Дейсеблом, аз не станах политик, за да правя хипотези или да се подготвям за най-лошото. Станах политик, за да работя за постигането на желаната цел. А желаната цел се споделя от Сириза и от е, гръцкото население. Гърция трябва да остане в еврозоната. Това го иска и гръцкия народ единственото нещо, което трябва да направим е да отговорим на очакванията на тези хора и да решим част от е, проблемите или всички проблеми, които се крият в частния сектор на Гърция и в економиката. Това ще отнеме време, няма да е лесно, ще има нужда от е, политическа решителност на първо място в Гърция, но и в Еврогрупата. И работим за нещо подобно. Благодаря, казва председателя. Сега от името на Алде госпожа Иден Хойзен на холандски. Благодаря. Ще говоря на, на, на холандски, тъй като господин Дайсел Блом е тук. Много се радвам, че сте тук в парламента. Миналата седмица станахме свидетели на е, ново действие в гръцката драма. Едва ли то ще е заключителното действие на тази драма реформите в Гърция не са направени. Искам да задам един въпрос в тази връзка. Марио Драги призна, че ЕЦБ е използвала парични средства като последна мярка по отношение на Гърция. Как ще накарате вие гръцкото правителство да направи реформите? Вие като председател на Еврогрупата. Защото има нужда от реформи. Ако се направят тези реформи, ще имаме по-голяма стабилност. мисля, че трябва да настояваме на това, което сме предложили. Трябва да кажем, това е пакета, това е нещото, което ви предлагаме и ще трябва да направите необходимото. Франция, освен това, получи отсрочка. Какво смятате вие по този въпрос? Е, мисля, че това е единствения начин Европа да стане по-конкурентоспособна. Благодаря за този въпрос. Мисля, че има основания за умерен оптимизъм. Винаги трябва да сме предпазливи. ОИСР изготви един доклад само преди няколко месеца относно напредъка на структурните реформи в Европа и в еврозоната и от този доклад става ясно, че има напредък. Реформите са наложени в страните с специални програми, в контекста на специалните програми. Това обаче въжи не само за тези страни, това въжи и за балтийските държави, например. В моята държава също правим сериозни реформи, така че процесът тече в цяла Европа и ние се справяме с основните проблеми, които имаме в структурите на нашите економики, понякога правните системи на страните може да пречат на инвестициите и тези въпроси се решават. Споменахте Франция. И по отношение на Франция, ОИСР демонстрира, че има напредък на трудовия пазар, има и други реформи. Едва през последните няколко дни се направи и се постигне допълнителен напредък във Франция. Какво трябва да се направи, за да се засили този процес. Нямаме необходимите лостове от фискална гледна точка, но имаме възможността да оказваме натиск за реформи. Работим в а, една обстановка на засилена координация в еврогрупата. Предлагаме дневен ред за реформи, опитваме се да създадем стандарти за различните страни, които те трябва да следват. Опитваме се, например, да направим реформи на трудовия пазар, тема, която е изключително важна. По отношение на комисията, преди година-две се говореше за връзка между това, което правим с фискалната страна на въпроса, защото много от реформите, които правим, например пенсионните реформи, имат положителен ефект върху е, бюджетната е, е, страна, бюджетните аспекти на економиката. Отнема се част от натиска, например, по този начин. Мисля, че по отношение на превенцията, комисията дава възможност на страните да постигнат своите цели, стигат да са отдадени на идеята за реформа, естествено трябва да намерим начини за засилване на този процес и да накараме страните да работят. Аз съм съгласен с вас, обаче има нужда от структурни реформи, те са различни за различните страни, трябва да бъдат анализирани, трябва да бъдат създадени тези е, мерки, е, трябва да бъдат обмислени много внимателно, ако трябва да се въвеждат постепенно, но е изключително важно Европа да стане конкурентоспособна и говоря за цяла Европа, а не само за еврозоната. Благодаря. Сега от името на Обедената левица Димитрис Пападимолис. Κύριε Ντάισεμπλουμ, σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ти χαρακτηρίζει... Казват, в първата реакция на представения списък от Гърция ни казват, че са поети ангажименти от гръцкото правителство по отношение на е, избягването на данъчното облагане. Вие споделяте ли положителната оценка на е, Европейската комисия? Нашето правителство е изключително сериозно, изключително стабилно. Той има подкрепата на 80% от гърците според сондажите и гръцките граждани, 80% от тях подкрепят участието в еврото. Няма никаква опасност от напускане на еврото от страна на Гърция. Има два въпроса. В съответствие с решение на еврозоната от 2012 година, еврогрупата поема ангажимент от момента, в който гръцкият бюджет постигне първичен излишък да вземе допълнителни мерки, за да се намали дълга, без това да бъде в тежест на гръцкия да, без това да пречи на европейския данакоплатец, според института в Брюзел има начин това да стане по-нататък. Знаете, че програмата, която приключва, доведе рецесия от 22, 25% и доведе до хуманитарна криза. Безработицата е към 50%, 2 милиона и половина гърци, които са под прага на бедността, огромен брой хора, които не получават компенсация за безработица. Вие казахте, че трябва да има достатъчен излишък. Ние бихме искали да има първичен излишък, но искаме също така да бъдат намалени стойностите е, на първичния излишък. Кога възнамерявате да да приложите това, което първоначално бяхте казали, за да получи Гърция глътка въздух. Благодаря за този въпрос попитахте дали споделям положителната оценка на комисията спрямо първоначалния списък на Гърция. За момента не мога да ви кажа. Смятам, че е правилно да се спазва реда първо трите институции да а, консултират и ако оценката на трите е положителна, след това ще говорим с а, Гърция и гръцкото правителство, ще им го съобщим, ще изразим подкрепа и ще продължим процеса. Това е изключително важно. Намираме се само на а, първият етап от този процес имаме много завършене. Попитахте и нещо друго за дълговата устойчивост. Споменахте споразумението от 12 ноември и изявлението на Еврогрупата. Много ме впечатлява това, че винаги, когато хората говорят за това изявление, те споменават само, т.е. те изолират един от критериите – които бяха част от него. На първо място стана дума за това, че Еврогрупата би могла да помисли, ако се налага, по-нататъчни мерки, за да се постигне устойчивост на дълга. При положение, че Гърция има първичен излишък, изпълни всичките си задължения по програмата, което до момента все още не се е случило, и а, мисля, че това беше. Ако се наложи, това беше точно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 можем да вземем. Смятам, че това отговорих на въпроса ви. But here again... Моля ви, не забравяйте да прочетете пълното съдържание на документа. В него става дума за съответния първичен излишък. Това е документ, който а, третира програмата за корекция и изисква повишаване на първичните излишъци. Постепенно всяка година. Дали темповете са резонни и уместни, това ще преценим. Миналата година нямахме напредък, така че трябва да видим какво ще се случи тази. Трябва да видим дали а, фискалните цели във времето позволява да се увеличи първичния излишък. Дали това е възможно предвид економическите обстоятелства. И това не е същото като правителството да каже ние повече няма да спазваме тези цели. Това не е нещо, което може да се случи едностранно. С други думи, ако економическите обстоятелства го изискват, фискалните цели могат да се променят и адаптират. Това сигурно ще се случи във времето, но то няма да стане едностранно и гръцкото правителство няма да пресне сърце и да каже няма да спазваме тези цели. Председателя. Благодаря, това беше изключително важно уточнение, свързано с гъвкавостта, с съдържанието и фискалните цели към момента. От името на зелените, господин Антосон. господин Дейдел Блум, Еврогрупата се опитва да използва подценени финансови показатели и това, което вие се опитате да наложите е един продължаващ продължителен провал. Когато се приложи понижаването на, на излишък и когато гръцкото правителство изпълни своите цели, тогава може би нещата ще се подобрят. Но трябва да ви кажа, че в момента правителството работи срещу одобрението на мнозинството. В последно време гръцкото членство в еврозоната е застрашено заради вас, защото вие ги принуждавате да приемат вашите условия. По този начин вие нарушавате общественото доверие, т.е. разрушавате го и подкопавате ценностите. Време е Еврогрупата да приеме, че програмата свързана с Гърция е провал. Необходимо да се предоговори договора на Гърция и да се направи нещо за хуманитарната криза, за да може Гърция да остане в еврозоната. В тази връзка два въпроса. Готова ли е Еврогрупата да приеме и да признае поражението си с Гърция. И още нещо, колкото за финансирането на гръцкото правителство, смятате ли, че те ще могат да покрият належащите си нужди? При че няма пазар за дългосрочни облигации. Защото ако не се промени нещо, следващите 4 месеца ще, ситуацията ще стане още по-сериозна. Благодаря. Благодаря няма да отговоря на на всичко, което казахте. Казахте, само въпросите. че че програмата е Не съм съгласен. Смятам, след рецесия, година се се завърна към и много економически показатели подобриха значително. поради известна несигурност, свързана с изборите на новото правителство, за момента тези показатели а, се връщат и вървят отново надолу. Но ние и гръцкото правителство сме амбицирани да стабилизираме отново ситуацията. Смятате, че ние принуждаваме Гърция да се съгласява? Естествено, че не е така. Когато Гърция момента ние се подготвяме за допълнително економическо възстановяване на еврозоната с Гърция в нея. Няколко думи за страни, които биха се върнали към предишната си валута, тъй като е, това би било економически благоприятно. Трябва да сме наясно какво би станало е, при такъв един сценарий. Страната ще бъде много по-слаба какво ще стане с дълговите позиции. Дълга ще стане абсолютно неустойчив. Какво ще стане с, спестяванията на хората. Един холандски економист беше казал, че ако девалвирането на економиката е добра политика, policy only has a short-term effect uh, and е, Санта Барбара щеше да бъде богата страна. До сега, е, господин председател, смятате ли, че девалвацията на валутата, смятате, че девалвацията е лошо нещо, но това би могло да има положителна последица, когато Гърция се върне към драхмата, тя ще може да възстанови своя дълг като цяло, без да се намалява номинала му. Това не е ли решение, което си заслужава да бъде обмислено? Не, не съм съгласен с вас. Аз смятам, че за Гърция би било полезно да се стабилизира ситуацията. Гърция да стане економически силна държа, е, услугите да станат по-ефективни, данъчното облагане да стане по-ефективно и по-справедливо. Всичко това ще бъде отрешаващо значение за възстановяването на Гърция, а вашите предложения са, само биха влушили ситуацията. Естер Деланга от името на НП. Благодаря, господин председател. И аз ще говоря на холандски. Макар, че се опасявам, че ще ми отговорят на английски, но за това ще обвиним председателя на Еврогрупата. Вече бяха направени коментари относно миналата седмица. Говори се за периода от 4 месеца. Какво ще стане след тази отсрочка от 4 месеца? Какво ще стане, ако след 4 месеца се върнем отново на изходната точка? Какво може да направи еврогрупата спрямо всички нези, които очакват да си получат задълженията, които Гърция трябва да им плати? Не смятате ли, че докато са на лице подобни задължения, ние трябва да продължим да работим по проблема? Справо много се говори за Гърция. Тук има изключително много затруднения. Нека обаче да не губим от поглед и другите държави. Във Франция има някои положителни реформи. Не съм толкова оптимистично настроена по отношение на Франция, но има реформи. Ако погледнете бюджетния дефицит – имаше искане той да бъде под 3%, това беше през 2012 година. Сега има информация, която идва от Франция, която казва, че те ще искат отсрочка до 2018 година, за да вкарат дълга си под 3%. Доколко можем да позволим на една такава голяма държава като Франция да има такава гъвкавост? Това не е създава ли един тревожен прецедент. Мога да използвам една холандска поговорка, не знам дали ще бъде разбрана от всички и не знам какво ще излезе от преводачите. Смисъл на тази поговорка е, че не може всички да се мерят с един аршин. Ще отговоря на английски. Четирите месеца ще дадат възможност на Гърция да приключи настоящата програма, да направи анализ на устойчивостта и да види какви предизвикателства предстоят от тук нататък. И възоснова на този анализ ще решим какво да бъде сътрудничеството и каква да бъде подкрепата за гръцкото правителство. Винаги сме казвали в Еврогрупата, че ако Гърция е готова да работи по тази програма и да изпълни съответните цели, то ние сме готови да я подкрепим и да я подкрепяме за в бъдеще. Така че ще видим какво ще стане след юни. Права сте, че институциите ще продължат да работят по този проблем, просто защото те имат интерес програмата на, ЕВФ, на МВФ ще бъде до средата на 2016. Така че програмата на МВФ няма да приключи след 4 месеца и ще продължи, ако Гърция го, е готова да я приеме. Същото въжи и за другите институции. Дори да няма програма споразумение или каквото е да било, ще има постпрограмно наблюдение – тъй като като цяло има интерес е, по отношение на задлъжнялостта на Гърция. Това въжи и за всички страни, които са имали специални програми, ще въжи и за Гърция. Мисля, че трябва да има обмислена на допълнителна подкрепа след лятото. По отношение на Франция, знаете каква е моята позиция. Аз не смятам, че трябва да има различно третиране на малки и големи. Мисля, че комисията даде повече време и на самата себе си, и на Франция, за да се разгледат цифрите, за да се обмислят допълнителни мерки и предложения. Не съм убеден, че всички предложения вече са направени, но комисията ще направи оценка на всяко едно предложение и ще направи доклад в началото на месец март. Естествено, изключително важно е за доверието в цялата фискална рамка Франция да приеме самата рамка и по отношение на реформите. Цитирах вече ОИСР, казах, че те смятат, че има напредък в Париж. Това е добре според мен. Много е важно една голяма економика в сърцето на еврозоната да набере скорост и аз мисля, че има положителни сигнали. Благодаря от името на социалистите и демократите Ева Кайли. Тук съм тъй като Гърция и Еврогрупата са в фокуса на вниманието, а Еврогрупата настоява за економии, някой смята, че 30% безработица е положителен резултат. Само, че затягането на колоните, коланите се поставя под въпрос. И то категорично. Ето защо какво смятате по отношение на дългосрочната ориентация на Гърция, по отношение на нената платежоспособност? Не трябва ли да се създадат условия за привличане на ликвидни средства? Въпросът ми е следния. Предишното правителство планира един преход след два месеца към една кредитна линия, която може да бъде определена като предпазна. Сега обаче има ново решение за увеличаване на програмата за Гърция. Съответно, целта остава ли същата през месец юли да има предпазна кредитна линия? И ще се включи ли тук нов заем? Освен това, кога смятате, че Гърция ще получи неплатените вноски за 2013 година. Как Гърция да покрие нуждите си от финансиране за месец март, искам да попитам. Има план, освен това, за е, съкровищни бонове, които да се е, издават от е, гръцката държава и да си купуват от гръцките банки. Какво смятате в тази връзка? Има и още една програма. за защита на задлъжнялите семейства от търгове. Тази програма е важна наред с една друга програма. Смятате ли, че тези две предложения ще бъдат приети след месец април? Thank you. Um, yes, there was... Да, разгледахме възможността за така наречената подсилена кредитна линия, която е предпазна по своя характер. Към нея обаче бяха прикачени условия от самото начало. Дали тази линия може да се осъществи, още не знаем. За да може една кредитна линия да е достатъчна, обаче като мярка, страната трябва да има достъп до пазарите. И принципно трябва да може да се финансира сама себе си. Когато поради сътресения на пазара това не може да стане, вече има кредитна линия и това е един предпазен инструмент. Първия въпрос обаче е дали Гърция ще се върне на пазарите след 4 месеца. Аз ще оставя на вас отговора на този въпрос. Попитахте и за вноските за 2014 година. Плащанията по програмата винаги зависят от постигнатия напредък. И трябва да има естествено положителна оценка на направените мерки. Последният преглед беше преди доста време. Вече доста време няма съответно плащания по гръцката програма. Веднага след като новото правителство започна да налага мерки по програмата, мерки, които са предвидени в споразумението, ние ще можем да се върнем към оценките и след това ще отпуснем и средствата. Така се работи. По отношение на съкровищните бонове, ЕЦБ вече реши, че такава мярка не може да се предприема. Тази възможност обаче ще остане като потенциална възможност за съкровищните бонове имам предвид и възможността те да се купуват от гръцки банки. По отношение на последния въпрос за двете програми не съм запознат с тях, така че не мога да реагирам на конкретни предложения, направени от гръцкото правителство. Благодаря от ТНП Йоргос Кирцас. Е, Είμαι μερικού μήνε Евро... Благодаря, господин председател. Аз съм евродепутат само от няколко месеца. Вече 35 години обаче съм економически редактор. Смятам, че това ми дава правото да твърдя, че разбирам добре ситуацията. Днес използваме дипломатически език, който често не става твърде ясен. Мисля, че беше допусната една грешка във връзка с гръцката криза и то от страна на Европа. Това, което чуваме днес тук, го доказва. Очевидно няма достатъчно средства, за да се финансира Гърция през следващите 4 месеца. Ако погледнете гръцката преса, економическа преса, ще видите, че за март месец краткосрочните заеми а, представляват голямо време като изплащане. Нещо подобно се случва и с гръцкото правителство за момента. Фискалните приходи са около 1 милиард на месец. А очакваната загуба за февруари е 1,2 милиарда. Новото правителство твърди, че ще създаде програма, с която ще облага с данъци богатите. И това ще доведе до допълнителни приходи. Но както вървят нещата, Гърция вече е изгубила за една година 10 до 12 милиарда приходи, просто защото системата не работи. Тоест има огромна, огромен недостиг тук. Няма приходи. И не се прави нищо, за да се компенсира този недостиг. Сега хората твърдят, че ние искаме да контролираме гръцката криза, но както вървят нещата след един месец, ситуацията като цяло ще бъде извън контрол. Какво смятате вие? Ами аз чаках да чуя въпрос. Най-накрая все пак го чух. Действително следващите няколко месеца гръцкото правителство ще има нужда от финансиране и а, те ще трябва да се обърнат към съответните институции. Все още не са го направили. Не знам доколко е остра ситуацията с паричните потоци в Гърция. За мене трябва да се действа по следния ред – Гърция трябва да а, възвърне хода си и да а, преследва напредък и само така нещата могат да а, се оправят. Така стана с предишното правителство, това очакваме и от настоящото. Thank you. Uh... Председателя, благодаря. Преванш Берес за групата на социалистите и демократите. Благодаря. По въпроса за Гърция, нямате ли чувствате, че, една, че част от трудностите идва от това, че предишното правителство в края на февруари поиска да се направи преглед на постигнатото и влуши условията за преговори. Вие казахте, че реформите могат да имат въздействие върху държавите членки казахте, че много структурни реформи в крайна сметка водят до, де, до дефлация. И ритма на, ритъма на структурните реформи трябва да се разглежда по по-спокоен начин и не се обръща внимание само на реформата в пенсионните системи. Един от четиримата министри на беше по ангажимент да продължи работата. И вашата работа започна на последният е, Европейски съвет. Какво е вашето мнение по аналитичната бележка, която председателят представи? Защото мандатът, който му дадахте, включва солидарност и сближаване и тази аналитична бележка говори за сближаване на последната страница – не, не обръща внимание на работата водена от Европейската комисия през 2008 година, когато бяха анализирани различията в еврозоната. В този документ не се говори нищо за липсата на инвестиции в еврозоната. Какъв е вашият анализ и дали споделяте е, диагнозата е, в е, документа, представен от председателя на Европейската комисия. Благодаря за въпросите. Първият беше дали структурните реформи в Гърция не предполагат повече време. Въпросът е колко, с колко време имаме. Моят въпрос е, оценката на програмата беше отложена поради изборите за края на февруари, т.е. едно ново правителство. Това е, означава натиск поради дата на изборите и дата на оценката. Според мен този календар е бил определен от предишното правителство и предишната комисия с идеята, че всичко ще продължи по-старому. Всъщност причината, поради която програмата беше отложена, беше, бяха изборите не само в Гърция, но и в други страни. Гръцкото правителство каза, гръцкото правителство реши да проведе а, предсрочни президентски избори. Сегашното продължение дава възможност новото правителство да разработи по-детайлно плановете и след това да преценим дали те са валиден принос към програмата. Права сте, че времето беше недостатъчно едно ново, новото правителство да говори за бъдещето и сега се опитваме да променим нещата в определени граници. Вторият ви въпрос беше за аналитичната бележка, представена от председателя Юнкер. Тя беше представена от името на другите трима председатели. Подкрепям ли я? Да, споделям ли анализа? дава ли отговор на въпроса как да укрепим достатъчно допълнително управлението на еврозоната? Не, не това беше целта. Все още предстоят много разговори и в Европейския парламент с държавите членки и според мен председателя Юнкер е твърдо решен да включи всички тези партньори в процеса и след това ние ще работим по този доклад. Това беше само е аналитична бележка, за да видим какво сме направили от началото на кризата, използвахме ли кризата, за да се организираме по-добре. Подкрепям ли да, достатъчно ли отговорът е не. има нужда от много повече усилия. Том Ванден Кенделаре за ЕНП. Благодаря. И аз ще говоря на холандски. Много говорихме за Гърция, аз по-скоро бих искал да говоря за бъдещето на вашата роля и по-точно на европейския семестър и вашата роля в него. Гърция показа, че е, евро Ролята на е, Еврогрупата е важна в съчетанието с е, министър от национално правителство не е ли идеалното решение? Не смятате ли, че трябва да има е, едно постоянно представителство възосновата на върховен представител и да има постоянен представител на Еврогрупата? По този начин ще ще може да се посрещат по-добре отговорностите. Е, по европейския семестър и в е, има големи различия между препоръките в семестър и това, което правят държавите членки. Това означава ли, че реформите за заетост и работни места е, не дават резултати? И това води до макроекономически дисбаланс. Ако това не е така, Смятам, че Европейския съюз не може да се намеси, ако не са били направени достатъчно щети, така наречени. Не трябва ли да се контролира изпълнението на семестъра? Не трябва ли да има договори с държавите членки, в които те да се ангажират да водят реформи, като се възползват от механизмите на солидарността тогава, когато реформите са трудни. Благодаря за тези въпроси. Моята собствена роля като председател на Еврогрупата прав сте, че това е ролята на посредник – е, и на пазител. През последните седмици не беше лесно това да бъде съчетано с задълженията ми като финансов е, министър от дома, но стана. През последните две години, в, от които, след които поех е, този ангажимент, ритъмът беше много интензивен, успяхме. Що се отнася до бъдещето, аз мятам, че Еврогрупата е неформална междуправителствена група от министри и институционалното ми мислене казва, че би било нелогично комисията да го председателства. Аз мисля, че един от министрите да бъде председател на Еврогрупата си има своите предимства защото министърът е, е подложен на същата политическа ситуация, както и своите колеги. Той е наясно с проблемите на бюджета и прокарването на структурни реформи. Както знаете, е, моят мандат изтича и това е, може би, подходящ момент да се направи оценка. По семестъра и несъответствията, Можем да кажем, че осъществяването на реформи е политически трудно във всяка страна, в, дори във вашата страна много от реформите, които бяха препоръчани от комисията, не бяха изпълнени, също въжи и за моята страна. Всичко зависи от решимостта на националните политици да осъществят реформите и избирателите да, да ги приемат. Има процедури за макроекономически дисбаланс. Има възможност комисията да окаже повече натиск върху държавите членки. До сега това не се е случвало. Понякога когато има възможност за оказване на повече натиск върху държавите членки, тогава когато държавите членки не спазват ангажиментите си и допуска да продължава сериозен дисбаланс, комисията трябва да се намеси. И това може да стане още тази година. Последният въпрос беше за договорите. Аз мисля, че вече има договор, а именно, че всички ние заедно поемаме отговорността за преодоляване на макроекономическите дисбаланси, особено ако те имат влияние върху други държави членки на еврозоната. Комисията разполага със своите инструменти, с които да окаже натиск. Но аз мисля, че ние трябва да си оказваме натиск помежду си. Това става все по-често в еврогрупата. Колегите влизат в спор по възникващите проблеми и свързаните с тях рискове. Петър Сайн Симън, заместник председателя. Господин Дейзелбум, Стилът на новото гръцко правителство разтревожи много хора, в това число и моята страна. Заедно с това хората очевидно разбират, че гърците просто не могат да приемат някои неща, които са естествени за германците. Приватизация, пенсиите, здравеопазването. Вие говорихте за гъвкавост. Казахте, че някои мерки могат да бъдат променени, ако доведат, ако резултатът ще бъде същият. Същия резултат бих, би могъл да бъде постигнат и с различен график при запазване на мерките. Ако приватизираме можем да постигнем същия резултат, както една данъчна реформа. Може би времето, необходимото време ще бъде по-дълго. Сега, готов ли сте да обсъждате графикът и сроковете и темповете на, на реформите, т.е. повече време, ако това ще доведе до един и същи резултат. Основната ми цел е устойчиво споразумение с Гърция. Това означава, че мерките, които предвиждаме да бъдат реалистични, да могат да бъдат изпълнени в определен отрязък от време. Някои от мерките и амбициите на гръцкото правителство, които аз подкрепям като изграждането на ефективна данъчна система, ще отнеме време. През последните няколко години вече е свършена доста работа с техническа помощ от Германия, Холандия и други страни помогнаха, за да се е, изградят нови данъчни служби, но това отнема време, не, не изисква само ново законодателство. Ако нещо сме научили от миналото, че е, Едно е да прокараш закон през парламента, но понякога започва трудния процес на изпълнението, което, и това отнема времето. Така че ние имаме нужда от програма, която да помага на Гърция, която да направи частния сектор и обществения сектор по-силни, но това да бъде съобразено с времето, с което разполагаме, то в момента е ограничено и някои от целите, които сме си поставили, ще отнемат повече време. Това е реалистичната ни оценка. Допълнителен въпрос. Може би да ви задам един допълнителен въпрос. Вашият анализ говори за това, че имаме програма и че не успяхме да постигнем някои неща в рамките на програмата – но когато говорим за изпълнение на, резул... на резултати в данъчната система и те биха дали същия резултат, готов ли сте да обсъждате сроковете, за да се постигнат устойчиви резултати? Бившата тройка успя да прокара много неща в миналото, които бяха трудни. Ще успеете ли да не се провалите по друг труден въпрос? и да убедите европейците, че има нужда от повече срокове, за да се осъществят реформите по устойчив начин. Потенциално данъчната реформа ще помогне да се решат фискалните проблеми. Тук потенциалът в Гърция е голям. Въпросът е какво ще правим междувременно и дали да допуснем гръцкия бюджет през следващите години да излезе извън релсите. Дългът също ще излезе тогава извън релсите. И всичко това докато работим, за да реорганизираме данъчната система. Така че има нужда от краткосрочни мерки, които да държат бюджета в определени граници и дългосрочни мерки. Не можем да избираме между едното или другото, защото това е свързано с устойчивостта на дълга. И ако се натрупат нови дългове, проблемите с дълга ще станат още по-трудно решими. Теодор Столоян има думата. Благодаря, господин председател. Господин Дайсоблом, казахте, че Гърция не е изпълнила всичките си ангажименти по програмата. Да разбираме ли, че в рамките на Еврогрупата има ясно виждане относно ефикасността на програмата? Какво е проработило и какво не е проработило? Единствения проблем на тази програма Гърция ли е и неизпълнението на ангажиментите? Неизпълнението на ангажиментите е част от проблема. Част от проблема е свързани с економическата конюнктура. Част от проблема е свързан с факта, че някои от мерките имат нужда от по-дълго време. Не става дума само за приемане на законодателство и, и отметка някъде, че е прието съответното законодателство. Има дълъг процес на прилагане на законодателството, промени в работата на правителствата и така нататък. Така че тук има много различни елементи от мозайката. Нека да повторя още нещо. В края на миналата година за първи път се видяха конкретни резултати от програмата. Имаше известен растеж, данъчните приходи нараснаха в края на миналата година, сега обаче те паднаха и то значително, така че аз мисля, че гръцкото правителство трябва да работи за да продължи тенденцията от преди 6 месеца. Имаше растеж, е, някакви нови работни места и така нататък. Мисля, че трябва да се върнем към този период и да помогнем на Гърция по този път. Благодаря. Времето за размяна на мнения изтече. Дискусията беше изключително интересна и полезна. Мисля, че можем да ви поздравим за оптимизма. Да, да. Uh, Europe и за работата, която вършите, вие като председател на Еврогрупата и самата Еврогрупа. Темите са проблемни. Самото съществуване на Паричния съюз беше заложено на карта. Много е важно да се намери златната среда между принципите на националната демокрация, правото на парламентите, в държавите членки да взимат решения и от друга страна международните ангажименти, ангажиментите към други страни. Мисля, че е много важно да има развитие, бъдещо развитие на нашите институции. В нашия доклад за тройката, доклада на парламента, ние призовахме за координация на механизмите за предоставане на финансова помощ към държавите членки – мисля, че вие в средносрочен план трябва да обмислите как да се съчетаят по-добре правото на взимане на решения в национален план и защитата на европейските интереси. Това е първа стъпка за бъдещия ни диалог. Благодаря ви още веднъж за това, че дойдохте и успех от тук нататък. Dear colleagues, уважаеми колеги, имаме още една точка в дневния ред. Точка, която е изключително уместна, тъй като утре ще гласуваме по доклада Росати относно европейския семестър –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 традиционния доклад относно годишния обзор на растежа ни дава възможност да дадем своето мнение относно последните економически тенденции и относно стратегията на трите стълба, която се препоръчва от комисията. Ето защо този доклад е важен във връзка с нашата роля в изграждането на економическата и фискалната политика в ЕС. Днес след обе ще гласуваме по този доклад Росати, така че бих искал веднага да дам думата на докладчика господин Дариуш Росати. Thank you, chairman. Uh, Благодаря, господин председател. Разбирам, че моят доклад не буди такъв интерес, както предишната, предишната точка от дневния ред, но трябва да продължим по дневния ред, нали така? Нека в началото да изкаже своята благодарност на всички докладчици в Сянка. Работихме много, за да създадем доклад, който да е приемлив за голямото мнозинство от депутати. Проведохме много разговори, в конструктивен дух и мисля, че всички ние работихме, не изпускайки от поглед общата цел. А именно този доклад да се превърне в важен принос към годишния обзор на растежа на комисията. Искахме доклада, освен това, да е с конкретна полза що се отнася до определенето на политиките и приоритетите за Европейския съюз в този цикъл на координация на економическите политики в рамките на Европейския семестър. Оставам с впечатлението, че в крайна сметка стигнахме до един разумен компромис. Естествено, има различни виждания по някои теми но оставам с впечатлението, че тъй като бяхме готови да създадем доклад с конкретен характер, ясен и точен по своето съдържание, в крайна сметка целта е постигната. Няма да говоря кой знае колко, ще дам възможност на представителите на другите политически групи да дадат своето мнение. Искам обаче да призова всички колеги да не забравят каква е основната цел на доклада. Всички искаме Европа да се върне към бързия растеж, Европа да стане конкурентоспособна, да имаме много повече и по-добре платени работни места и много по-малко бедност. Това трябва да е целта и мисля, че тя се споделя от всички. И сега съм готов да чуя колегите. Благодаря. Благодаря. Започваме с докладчика в сянка от името на социалистите и демократите Алфред Сад. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка искам да благодаря на господин Розати за неговата инициатива. Искам да благодаря на другите докладчици. Ние имаме една и съща отправна точка, но имаме различни оценки за економическото положение в Европа. Някой от нас смята, че фискалната консолидация и структурните реформи трябва да върват ръка за ръка. Други смятат, че фискалния и финансов стимул е изключително важен, за да може Европа да поеме по пътя на растежа. Ето защо има различни компромиси. Те са много на брой. Има едно изключение, естествено. Ще говоря малко по-късно по този въпрос. Много е важно да нямаме прескриптивен характер на доклада. Различните позиции на депутатите не задължително се самоизключват. Има спорове по отношение на терминологията, например по отношение на структурните реформи. Структурните реформи не трябва да подкопават европейския социален модел. Не трябва да са пощърп на пенсиите, на социалните плащания. Моята група е против нещо подобно. Що се отнася до бюрокрацията, до намаляването на административното бреме, до други области, тогава структурните реформи са приемливи, естествено. Е, мисля, че можем да работим за постигане на компромис по този текст. Трябва да внимаваме обаче с економическото и социалното сближаване. Европейския семестър представя преглед на националните економики и на тяхното развитие. Липсва обаче цялостна рамка, която да отчита разликите в национален план и в регионален план. Докладът ще допринесе за цялостната рамка на економическо управление. Всички искаме европейската економика да... Уважаеми колега, казва председателя, бихте ли говорили малко по-бавно, защото има и превод все пак? Догмата на фискалната консолидация се е превърнала в формула. Само, че резултатите от прилагането на тази формула не са блестящи. Естествено, резултата от реформите винаги може да е по силата на максимата е или полупълна или полупразна. Липсва обаче гъвкавост. Економиката се променя, особено в контекста на глобализацията и този аспект трябва да бъде взет предвид. В Европа нещата не се е, случиха така както в Европа. Защо? Защото нашите подходи бяха малко по-различни. Е, събитията в Гърция показват, че може да се стигне до успех. Ние сме политици и отговаряме пред електората. И онова, което се случва в Гърция, показва, че и в други страни трябва да се чуе волята на електората. В народите, сред народите на Европа възниква един въпрос. Дали онова, което се прави е от полза за всички? И този въпрос може да внесе раздор. В Европа има различни е, економически развития, е, на изток, е, на север, на запад, на юг има различни тенденции. Извинявам се, ако отнемам твърде много време, но откровено казано, мисля, че ние губим поглед от а, е, окончателната ни, основната ни цел. Инструментариума, който се предвижда, не е достатъчен за да се справим с а, пропаста в економическото развитие. Мисля, че ние трябва да разгледаме мерките, които се предлагат и от ляво, и от дясно, да разгледаме положението в различните държави членки. В заключение трябва да кажа, че има едно място, където не успяхме да, да се договорим. Компромис С, свързан с структурните реформи. В случай, че една част от това компромисно изменение е, бъде прията, ние ще трябва да гласуваме против този компромис. И сега изчитам текста. Става дума за е, увеличаване на частните инвестиции е, възоснова на мерки свързани с е, дефицита. И така приключвам. Благодаря за вниманието. Господин Сампотерхо от Екара. Благодаря, господин председател. Драги колеги, искам да благодаря на докладчика за това, че работихме заедно. Мисля, че стана един добър доклад. Особено успешен, според мен, е анализа на ситуацията в Европейския съюз в економически аспект. Мисля, че заключенията, които направихме, са абсолютно адекватни и реалистични. Например, както и докладчика, и ние вярваме, че комисията все още не е спазила ангажимента си да завърши формирането на единен пазар по отношение на услугите и цифровата економика. И все пак доклада има няколко проблемни области – по които трябва да се работи още. На първо място, въпреки че европейския семестър може да е от голяма полза за страните членки, той има само консултативна роля и не бива да подрива юрисдикцията на националните власти на никакво ниво. Ето за това ние оставаме скептични по отношение на препоръките специфични за страните и тяхва, тяхната а, и степента, до която те обвързват националните власти. Колкото до демократичната отчетност на тройката, за нас това е подобряване на правната инфраструктура в Европейския съюз – ние като дългосрочно не смятаме изобщо, че тройката трябва да съществува. Тези подробности а, правят за нас доста трудно да подкрепим този иначе добре изготвен доклад. Благодаря. Благодаря Нис Торвалд от Ауде. Благодаря, господин председател. Искам да започна като благодаря на господин Русати не беше винаги лесно да работим заедно. Както всички знаят, подобни дискусии е трудно да чуеш всички гледни точки, тъй като дискусията е идеологическа, политическа и економическа. Това, което ние направихме, беше микромодел на това, което се случва целия Европейски съюз. Виждате доклада, той следва линията на предишния доклад от Европейския семестър. Ако той се приеме и мине на пленарно заседание, той ще е добра база, която да послужи за отправна точка наред ползотворни економически инициативи в Европа. Все още нищо не е сигурно, и смятам, че ще можем да продължим дискусията и за напред. Все пак се надявам, че страните членки ще последват препоръките отправени в този доклад. Нищо, че те по никакъв начин не са обвързващи. Това е доклад по собствена инициатива. Ако се опитаме да вникнем в политическите и идеологическите импликации на този дебат, мисля, че трябва задължително да споменем това, което се случва с Гърция. Голяма част от това, което говорим, както излязоха докладите на тройката, са в сферата на пожеланията което а, няма да ни свърши кой знае каква работа и няма да ни помогне. Смятам обаче, че колегата Русати се справи изключително добре в компилирането на всички гледни точки. Благодаря. Председателя, благодаря. За Гое, Мигел Вегас има думата. Благодаря. Искам да кажа, че по този доклад сме се опитали да направим заключение на а, нашата позиция. Но няма как да не споменем, че по много точки мненията ни се разминават. Особено там, където става дума за причините – които водят до а, ситуацията в някои страни членки и в Европейския съюз като цяло. За нас кризата проистича от процеса на економическа интеграция, както и строгата финансова дисциплина. Като се има предвид това, мерките не работят в полза на стабилизирането на политическите режими и Европейския съюз. Продължаваме да говорим за растеж на капиталовия пазар, за по-гъвкав трудов пазар, за създаването на инвестиционен план, базиран на инвестиционно инженерство, както и на повече публично-частни партньорства – Това обаче няма да реши всичките ни проблеми. В крайна сметка не трябва да забравяме каква е економическата реалност и очакванията от економическите оператори. Свидетели сме на невиждано неравенство, социално-економическо такова. И това се дължи на опитите да прокараме политики от името на Европейския съюз. Т.е. трябват ни нови политики, с които да си върнем доверието на гражданите и бизнеса. Те трябва да поставят социална Европа в сърцето на всичко, което правим. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Зелените. Благодаря. На първо място искам да благодаря на господин Розати за диалога, който проведохме и за неговата склонност и желание да изслуша всичките ни въпроси във връзка с доклада. Въпроси действително има. Те касаят разликите в нашите позиции за европейския семестър. Но това не означава, че няма да подкрепим доклада. За нас са е под въпрос много от елементите на европейския семестър. Като група ние смятаме, че трябва да се координират економическите политики на страните членки и тази координация трябва да се подсили. Но Економическото управление е инструмент за девалвация в определени страни. Особено страни, които изпитват затруднения. Няма финансови индикатори, няма социални а, партньори, които да са ангажирани тук. Дава се твърде голямо значение на хората, които а, осигуряват финансиране и работят с парите. Това е само пример за един от проблемите, които имаме. На второ място не сме съгласни с прогнозата за растеж пред 2015 година. Текстът твърди, че ще има кардинална промяна в економическите политики, която ще е базирана на структурни промени. Тя ще се съсредоточи върху промишлените политики, но това не е така. В текста става дума за едно по-либерално отношение – но не са взети предвид много елементи, а, които са важни и в същото време се пренебрегват, а, са включени други, с които ние не сме съгласни. Когато говорим за структурни реформи, ние смятаме, че темата е изключително важна. Като цяло, ние смятаме, че текстът е приемлив. Извлякохме си пулка от миналото и вече знаем какви са рисковете, особено при дефлацията в дадени страни. Това е сред полуките, които вече си имаме. Когато става дума за безработицата, тук комисията се съсредоточава само върху един аспект, който според нас не е най-подходящия. Става дума за разликата и неравенството което не е достатъчно. И накрая, когато говорим за годишния обзор за 2015 година, можем да видим, че фокусът тук е върху подхода, който прилагат мнозинството от правителства в Европа. Както вече споменахме, това са структурни реформи, и програми за финансова дисциплина в доста страни. Понякога те работят, но като цяло ние не сме съгласни с тях. Трябва да се направят изменения, някои от които са доста чувствителни. Някои от тях няма да се приемат Моята група ще гласува против някои от тях и все пак благодаря на докладчика за неговата добра воля. Благодаря. говори от името на докладчик Марко Отзани от моята група, който не може да бъде тук. И ние благодарим на докладчика за извършената работа. Благодарим на докладчите в Сенка. За съжаление не сме удовлетворени от окончателния текст на този доклад. Ще се опитам да представя въпроси, е, причините, поради които не сме съгласни и по които смятаме, че парламента трябва да прояви повече смелост. Първо, по никакъв начин не допринася за формулиране на следващия доклад за годишното развитие. Този доклад се задоволява твърде много с мерките на строги економии. Тенденциите са ясни, тези мерки са провал не само, че не помогнаха да се преодолее кризата, а я и задълбочиха в много страни. Според нас това е неуместно и трябва да се критикуват тези мерки. Друг въпрос, по който не сме съгласни, е твърде големия оптимизъм относно прогнозите за растеж на европейската економика и евентуалното е въздействие на фонда за инвестиции, предложен от Европейската комисия. Всяка година виждаме че когато се говори за възстановяване в Европейския съюз, след това се оказва, че данните опровергават това и се оказваме в економическа стагнация. И от тази гледна точка може би е необходимо да се направи промяна по фонда за инвестиции, така както е организиран. Не смятаме, че ще помогне за растежа на европейската економика. Отново се говори за допълнителни сили, а, говори се за мерки за економии. Онова, което се случи през а, последните години, то трябва да ни накара да се замислим. Има нужда от структурни реформи. От структурни реформи но не структурни реформи, насочени към съкръщаване на е, социалната държава. Това няма да бъде полезно в краткосрочен план. Някои от тези така наречени структурни реформи могат дори да навредят в краткосрочен план. И накрая въпрос, по който рядко се говори макроекономическия дисбаланс вътре в Европейския съюз – и особено вътре в еврозоната. Говори се твърде малко за неравновесието в баланса по текущата сметка, например в Германия. Моята група представи а, въпрос за а, излишъка по текуща сметка на Германия. За Европейската комисия това създава сериозни макроекономически дисбаланси в рамките на еврозоната. И от тази гледна точка бихме искали да е, бъде проявена повече смелост, да се видят кои са макроекономическите проблеми в Европа е, и какви мерки за преодоляването им да се предложат. Сега един колега е поискал да се изкаже в рамките на процедурата привличане вниманието на председателя, господин Макарти. Искам само да изразя личното си мнение, че няма смисъл да говорим годишното предложение за растеж, след като пакета за реформи е толкова погрешно. В моята страна сега им, е, моята страна има най-голяма неравенство. Независимо от това дали констатациите на този доклад се приемат, е ясно, че трябва да се обърне внимание на въпроса за нарастващото неравенство в Европа. И въпреки това комисията продължава работа по шесто пакета и двупакета които намаляват суверенитета, економическата независимост. Моята партия смята, че акцента трябва да бъде върху равномерно и справедливо развитие и намаляване на бедността, вместо да се преодолява цикъла на подема и спад. Културата, която и нагласите, които доведоха до економическата криза, а, са, у, са нези проблеми, с които трябва да се опитаме да се преборим. Председателят, благодаря. Не виждам други колеги, които да искат думата и за това мога да дам думата на докладчика. Разбирам, че има искания за компромис е, и ще чуя, ще ми бъде интересно да чуя какво мислите вие. Благодаря, господин председател. Е, искам да благодаря на колегите, доклад се сянка от различните политически групи за разговорите, които проведахме за откровената размяна на мнения. Както казах, не можеше да постигнем съгласие по всичко. Има политически различия и различия по е, същество при оценката на няколко аспекта на ситуацията. Сега ще повдигна няколко конкретни въпроса. Въпреки, че бих могъл да споделя някои от изразените мнения и някои от е, внесените изменения от общо 264, много от тях не могат да, да, да се включат, просто защото искаме да запазим а, фокуса на доклада върху годишния преглед на растежа. Тук не се говори за бедност, за борба с бедността. А, тук не се говори за различни много важни въпроси. Това е чисто и просто началото на европейския семестър. Целта е да се координират националните политики на две нива макрофинансовото и структурните реформи. Това са двете измерения. Опитах се да избегна доклад, който да обхваща всички обсъждани въпроси тъй като той ще бъде толкова общ и толкова лишен от фокус, че въздействието му върху координацията на националните политики би било несъществуващо. Опитах се да убедя колегите, че това не е доклад за всичко, въпреки че имаме е, различни мнения по различни въпроси. Ето защо ги призовавам да погледнат на този доклад като на гласа на парламента по един конкретен въпрос, а именно рамката на годишния преглед на растежа като основа за европейския семестър и препоръки към конкретните страни. Ние не сме в състояние да обхванем всички важни въпроси с един доклад. Гласуването ще бъде днес след обяд, така че няма много време, но е, декларирам, че съм готов е, за дискусии и промени в последната минута, които да доведат е, до спечелването на по-широко мнозинство. Благодаря, казва председателят. Можем да приключим дискусията. Очакваме гласуването днес след обяд. Благодаря. Прекъсвам заседанието.